darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ако обичате, заемете местата си. Ich erkläre die am 17. Dezember unter... Е, заявявам сесията е прекратена на 17 декември 2015 година под новември.